Translation is correct? Should be okay. I think it's okay, yes? Otwieram popołudniowe posiedzenie. Откривам следобедното заседание на подкомисията за човешки права. Добре е дошъл на господин Мачи Поповски, е, заместник директор на службата е, за външна дейност, отговарящ за прилагането на политиката в областта на защита на човешките права и демокрацията, който ще ни е, представи напредъка в тази област. Добре дошъл отново. Идвате при нас вече за втори път. По време на следобедното заседание ще, ще изложите първо е, информация от ваша страна, но ще има твърде малко време за въпроси от страна на депутатите. Истинският дебат ще се състои, когато госпожа Аштън ще представи своя проект на пленарното заседание в Страсбург следващия месец през ноември имахме среща с госпожа Вероник Арнол от Бюрото за демократизация и човешки права, която представи на разширения състав на бюрото работния междинен вариант на документите. Евро... За Европейския фонд за демокрация Надяваме се, че всички ще присъстваме на декемврийската сесия, когато госпожа Аштън, върховната представителка, ще е, приеме комуникето, ще е, преди това ще влезе във връзка с държавите членки и комисията, след което ще имаме един по-задълбочен дебат в рамките на нашата подкомисия разбира се, вече в е светлината на доклада, който ще получим, този дебат вече ще се състои през първата или втората половина на 2012 година. Програмата ни беше изготвена на последната ни среща и всъщност днес целта ни е да видим докъде, къде са стигнали нещата до днес, до къде са стигнали консултациите, какво, какъв е резултата от тях и как се предвижда последващото развитие. Съгласно решението от 27 ноември. Госпожа Барбара Лохмилер, председателка на нашата комисия, която ще отчете становището на докладчика, има предвид да изпрати писмо с предложение на госпожа Аштън. Тези предложения са в областта на правата на човека. Вече това писмо е, е готово. Имам част от него пред себе си, защото то съдържа <coughs> много важна информация за нашето заседание. Разбира се, това писмо няма да замести консултациите с Европейския парламент. Той е част от, от, подготвителната работа. Членовете на нашата подкомисия искат а, да научат а, какви са последните е, данни за Европейския фонд за а, демокрация. Е, външния министр господин Шиковски по време на речта си в парламента заяви, че е убеден, че ще се постигне политически консенсус през месец декември, така че сега искам да се обърна към членовете на подкомисията да ги питам. Истична е, również. Е, дали сте, има, също имат а, такова оптимистично усещане, такива очаквания по отношение на декемврийската сесия. И според тях какви са последователните етапи за въвеждане, привеждане в действие на този инструмент, а именно Европейския фонд за демокрация. Благодаря. Това е Мачи Поповски. Благодаря господин председател, за отправената ми покана да присъствам на заседание на подкомисията по правата на човека. С ваше позволение ще говоря на английски, защото всички документи са на английски и тук имаме отлични преводачи, които по-добре от мен ще представят темата. Дами и господа, благодаря ви за възможността да ви представя положението на нещата относно е, годишния преглед на човешките права. Това е един сложен процес, но върховният представител ще е, представи състоянието на нещата по време на сесията през декември, както и по-нататъчните развития в е, тази област. Това разбира се е един много важен дебат, който ще се състои на 13 декември. Знаеме предисторията. Времето прекарано в подготовка на предложението и на дебата беше много важно, за да можем да се допитаме до всички заинтересовани страни. Европейския парламент участва от самото начало. А през юли 2010 година имаше вече един първи пакет препоръки, които трябваше да намерят място в този доклад. Организирахме много неформални срещи с различни делегати и депутати, включително и писмо от госпожа Лохпилер и господин Макмилин Скот. Е, върховния, върховната представителка ще представи и нейната позиция и нейните виждания за по прегледа на човешките права на 13 декември. Както знаете, там ще има един широко обхватен, задълбочен дебат по тези въпроси. Много важни проблеми, които вие посочихте и обсъдихте със службата за външни работа, са включени универсалност и е, нераз, неразделимост на човешките права, ролята на държавите членки, водещата роля на гражданското общество, както и конкретни мерки за вписване на човешките права във всички дейности на службата за външна дейност. Знам, че вие наблегнахте много на този проблем, т.е. нашите дипломати да бъдат е, обучени е, по тези проблеми. Така че очакваме всъщност и двата доклада. Доклада на господин Холуид за състоянието на човешките права в света, както и прегледа на стратегията за човешките права. А, както казах, ние се допитвахме и до държавите членки и а, до гражданското общество чрез а, първо два кръга а, обсъждания в а, комисията по сигурност в рамките на съветите на министрите. Е, гражданското общество също даде своя примес, включително и препоръките от е, форума на НПО от 2010 години. На 14 ноември е, се, се проведе се проведе е, още един форум между НПО и Европейския съюз и следващия форум ще бъде след е, скоро време. А, е, е, също така е, Работихме в тясно сътрудничество с комисията в рамките на нейните правомощия по правата на човека, генерална, генералните дирекции, които са свързани с всичко влизащо в сферата на човешките права. В отговора на писмото на госпожа Локбилер и господин Албертини, Кетрин Аштън а, пое ангажимента и ги увери, че ще изложи своите позиции по време на декемврийската пленарна сесия. Сега няколко думи за Европейския фонд за демокрация. Извървяхме вече дълъг път и с, така договорихме до известна степен с Европейската комисия предложенията, които ще направим на държавите членки. А, би трябвало да се постигне политическо споразумение с държавите членки по а, създаването на този фонд. Сега дали ще стане това до следващия съвет, не съм съвсем сигурен, тъй като а, държавите членки о, имат още неизяснени неща, задават въпроси. В крайна сметка, когато създаваме един съвсем нов инструмент, а, трябва да а, отделиме необходимото за това време. Така че този проблем ще бъде обсъден в комисията АФЕТ Препоръки ще бъдат направени на съвета. Ще продължим да бъдем в контакт с докладчика и докладчиците в сянка. Ще вземем предвид всички критики, за да се избегнат бъдещи недоразумения, особено що се отнася до мониторинг, който ще, или надзора, който ще упражнява парламента ще. Възможно е да има и предложение е, ев, евентуално е, този фонд да бъде един а, е, съвместен фонд, един а, фонд с. А, в който и държавите членки, и Европейския съюз ще е, внесат а, средства и ще може да се упражнява политически контрол над функционирането му. Това няма да бъде нов финансов инструмент, нито пък нов институциален инструмент, а нещо като фундация е фонд в рамките на Европейския съюз. Правомощията му ще бъдат да се подпомагат всички от тези, които работят за демокрацията, за вкореняване на демокрацията, както казва Катрин Аштън, и на север, на юг и така нататък. Аз мисля, че няма да можем да го създадем до края на годината, но вече сме на път да постигнем някакво споразумение. Благодаря ви много. Тажови, много Благодаря на господин Наче Поповски. На, през декември на заседанието на комисията по външните работи ще организираме задълбочен дебат – по тези въпроси. Сега двама души заявиха желание да вземат думата. Хауит. Uh, uh, Аз приветствам присъствието на господин Поповски тук. И наистина е важно да разгледаме а, този а, преглед а, в парламента, между колегите, както и със службата за външна дейност. Важно е да се проведе този диалог, но също така е важно да се каже, че липсата на яснота за това как ще се провеждат тези дейности беше, представляваше за нас сериозна трудност. И беше трудно да видим точно къде се намираме в момента. Е мотива да се развие процес, който не е бюрократичният процес сам по себе си, а процес, който включва диалог с организациите по правата на човека, гражданското общество е добър мотив, но ние също така трябва да приемем и факта, че липсата на яснота не беше толкова полезна. Мисля, че трябва да се впише именно това в протокола, Нашия председател от името на всички политически групи, от името на цялата комисия изяви това становище и подчерта, че е много важно да се вземе предвид мнението на нашата подкомисия. Ние ще разгледаме доклада по време на пленарната сесия през декември и искаме да подчертаем, че дебатите по прегледа всъщност се отнасяха повече до процеса, а не до съдържанието. Господин Поповски говори по тези проблеми, но нека да бъдем честни. Ние трябва да приключим дебатите и да разглеждаме доклада по съдържание, защото много често се правят прегледи на правата на човека в рамките на Европейския съюз и а, в момента сме в ключов етап, в който можем да актуализираме начина по който се разглеждат правата на човека и да ги повдигнем на едно по-високо ниво. Ние трябва да разгледаме не само процеса, не само процесуално всички въпроси, но а, и съдържанието на документа, който ще бъде разгледан. Искам да кажа и няколко думи за това, че вие споменахте и моят доклад, господин Поповски. В крайна сметка това беше намерението, моят доклад да помогне на парламента да направи оценка на процеса, също така съвсем безпристрастно да комуникираме и да можем да видим по какъв начин Европейския парламент ще може да подпомогне развитието на този процес. По отношение на специалните представители, знаем, че това не винаги е най-добрия подход да имаме множество специални представители. Разбираме обаче, че когато има специален представител, се канализира дейността, така че от друга страна, от една страна е добра, но от друга страна не бихме искали да се има умножение на тези дейности. От друга страна, възниква и въпрос за това какви са отделните приоритети в различните политики. Как точно разглежда тези приоритети Европейската служба за външна дейност? Аз самият съм убеден, че чрез специалния представител, който да дава съвети във връзка с международното правосъдие, това е добро предложение. Американците имат такъв специален представител. И а, те използва този специален представител в международните наказателни съдилища, така че от друга страна и нашата работа може да получи по-ясна видимост благодарение на такава една служба. По отношение на документа, ние в парламента наистина искаме да видим по-голямо ударение в връзка с всички въпроси, свързани с прозрачността и отчетността. Не само в парламента, но може би господин Поповски ще се съгласи с с мен. Много е важно повечето дебати да се провеждат поверително, за да могат да се включат максимален брой страни, в които има нарушаване на правата на човека. Това е отговорност на Европейската служба за външна дейност и на всички нас да гарантираме отчетност за абсолютно всички дейности, които се разработват от наша страна. Мисля, че трябва да отговорите и по този въпрос. По отношение на диалога във връзка с правата на човека, тези диалози са изключително важни, наистина, но в същото време не можем да кажем, че са 100% ефективни. Виждаме различни оценки, които се правят и е важно да се правят значими заключения вследствие на тези е, диалози. Аз поне не виждам такива значими заключения, които да присъстват в настоящия вид на доклада. Сега господин Поповски казва, че трябва да се използва по-силен език по отношение на ролята на държавите членки. Аз съм сигурен, че той е убеден в думите, които казва, но според мен това, което парламента очаква е да се разгледа самия механизъм. Какво казваме? дали казваме, че ние като държави членки отчитаме правата на човека и а, можем да подсилим по този начин защитата на правата на човека по целия свят. По какъв механизъм ще стане това? Дали се провежда интерактивен механизъм? И в момента, като че ли документът мълчи в а, тази връзка, аз искам да благодаря на всички мои колеги, които участваха в дебатите във връзка с а, финансовите инструменти това беше един доста тежък дебат, но получихме ясни ангажименти от съвета и от комисията във връзка с това, което се случва с инициативата по отношение на демокрацията и правата на човека до 2014 година. За нас това означава, че ще се постигне известно ниво на отчетност и парламентът ще може внимателно да разглежда всички резултати. Надявам се, че документът през декември ще включва всички тези ангажименти, които вече съществуват и ще отрази този много твърд политически ангажимент, който ще посочва и бъдещето на Европейски инструмент за демокрация и права на човека. Аз лично имам много високи надежди за този инструмент. Ние лично го приветстваме в парламента, там има различни аспекти. От друга страна е важно да има достатъчен бюджет и достатъчна процедура за надзор но мисля, че това са принципи, зад които ние можем да застанем. Не искаме да видим дублиране на дейности, но един от изводите от арабската пролет е, че не можем да пропускаме да подкрепяме демокрацията в целия свят. И аз съм сигурен, че Европейския съюз има съответната политическа воля, а ние в парламента ще успеем да съберем пълна подкрепа за това предложение. Благодаря. not on the microphone. Uh, uh, това, което какво се подготвя, бих искала само да кажа, че надявам се, че тази нова стратегия ще бъде наистина нещо ново, нещо по-различно, а не както обикновено. Мисля, че това е много важно, защото в крайна сметка се проведаха едни много задълбочени консултации, обмени с гражданското общество. Доклада на Ричард не е само доклад върху сегашното състояние на нещата, а и една проекция в бъдещето, стратегията, за стратегията на човешките права. Надявам се наистина, че през на декемврийската сесия Лейди Аштън ще изрази своята позиция и ще оформиме наистина една нова стратегия, защото струва ми се, че е, е важно не само да говорим за принципи, за, за ценности, а за обвързваност, за, за обвързващи решения в различните области, е, регионалния подход на съвета на Европа и така нататък. Важно е също така а, да насърчаваме широ, широкото, всеобхватно прилагане на а, човешките права навсякъде, но важно е също да има механизми за отчетност и в а, целият този процес да участват всички, включително и частни а, формации, предприятия и така нататък. Както каза Ричард, а, не е необходимо да има само едно изброяване и последователно изказване на всички заинтересовани в а, а, областта на правета на човека и инстанции, но понякога това, въпреки че понякога това е полезно и бихме искали да, да чуем и от господин Поповски какво се прави в този, тази област. И също бих искала да, да, да, да знам и как, как, как, как върви процеса за взимане на решения в рамките на съвета, защото мисля, че има страни, които са тотално безразлични, макар че не можем дори да си обясним защо към този процес и как е, службата за външна дейност ще ще направи, защото политиката за човешки права и тех, да бъде в а, ключова политика във всички отделни политики. Chciałem podziękować Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Поповски за информацията, която ни предостави и искам да ви благодаря също, че въпреки многобройните ви задължения, намерихте време да отделите за нас. Искам да се спра на два, две теми, които се откроиха във вашето представане. Първата е свързана с Европейския фонд за демокрация. Вие е, заявихте, че все още не е много ясно дали този фонд ще може, може да бъде създаден до края на годината. По време на дебата в нашата подкомисия ние много често сме засягали тази тема. Някои от нас вече имаха съмнения, въпроси и се питаха дали наистина този филм ще донесе някаква полза. Аз лично съм сред тези, които подкрепиха и продължават да подкрепят тази инициатива, защото съм убеден, че е, дейността на правозащитниците в различните страни показва, че Европа действа твърде бавно. Днес, например, в Беларус съществуват многобройни фундации и организации, които функционират отлично и единственото от което се нуждаят са пари, а средства им се отпускат твърде бавно, докато те се нуждаят от тези пари моментално, за да могат да оцелеят. Вие заявихте, че някои държави все още изпитват съмнения – по отношение на инициативата за този фонд. Въпросът ми е следния. Дали тези съмнения а, са по същество, по, по принципа за създаване на фонда или това са съмнения свързани с някои подробности във формата, вида на фонда, защото тук ще става въпрос в такъв случай за две съвършенно различни резерви. И второ, един много важен въпрос, който беше повдигнат госпожа Гомеш и господин Хауит. Става въпрос за Европейската служба за външна дейност, която продължава да се изгражда. Вие заявихте, че служителите в службата те първа трябва да опознаят в подробности структурите и дейностите на Европейския съюз. Но ние бихме искали да знаем дали в посолствата в някои държави ще бъдат създадени отдели, които ще са специализирани по тези въпроси. Отдели, в които, към които ще има и служители за връзка с представителите на гражданското общество. Въпросът ми в частност е следния. Дали ще ограничим нашата дейност само, за, само до една най-обща подготовка или наистина искаме да образоваме, да обучим професионални дипломати? Това е един въпрос, е, един принципен въпрос. Благодаря ви. Господин председател, смятам, че колегите Хауит и Гълмез вече обхванаха до голяма степен въпросите, които исках да. Политика да Уния Европея и да форма да... Които исках да а, задам. А, Мисля, че е, въпросите, които повдигаме тук, става въпрос за търговските споразумения с е, трети страни и включването на човешките права като клауза от тях са изключително важна част от нашата дейност. Трябва да бъдем изключително стриктни в изискванията си. Аз лично имам един а, е, доклад а, посветен на подобна тема и смятам, че Европейския парламент трябва да има право на глас по всички тези инструменти за финансиране, включително и един такъв фонд, Европейски фонд за демокрация. Бих казал обаче, че не всички депутати и не всички държави членки са убедени в ползата на един такъв фонд и на подобно разходване на средства от бюджета. И мисля, че те биха били много по-доволни, ако предварително можеха да знаят кой ще контролира този фонд? Има ли вече органиграма? Кой ще, как ще се разпределят служителите в него? Какви ще са връзките с другите агенции и служители? И дали парламентаристите ще имат право на вето при избора на изпълнителен директор на този фонд и дали ще имаме възможност да привикваме това лице от време на време да се отчита пред нас, след като държавите членки ще участват със средства в този фонд, иначе те се притесняват, ако няма отговорност и отчетност. Освен това, е много важно да обсъдим начина по който Европейския съюз се занимава с правата на човека на своя територия и в трети държави. Тук има известни различия. Много често сме непреклонни, когато става въпрос за зачитане на човешките права и свободи извън територията на Европейския съюз, обаче има доста голям натиск от страна на комисията, когато се повдигат проблеми с човешките права в някои от държавите членки на територията на Европейския съюз. И смятам, че а, нашите партньори доста честичко ще ни напомнят а, проблема с двата аршина, които, който прилагаме в тези е, отношения. И ако искаме нещата да еволюират, ще трябва да помислим и да погледнем и градата в нашите очи. И не е хубаво, не е лошо Европейския съюз да прегърне по-отблизо идеята за защита на правата на човека и на своя собствена територия, защото а, някои държави членки малко прекалено тълкуват принципа за субсидиарност. И накрая ще приключа с един конкретен въпрос. И ще бъда пределно откровен. Никак не съм доволен от началния документ по отношение на степента на парламентарен контрол, който е, която е застъпена в него. началото се казваше, че парламента ще получи подкрепа, но трябва да се институционализира контрола, да бъде записано всичко черно на бяло на хатрия, за да може парламента да а, участва във всички контролни а, действия. За да може наистина да упражняваме демократичния контрол, както е, искаме. Ана Гомеш. Комплимент. Е, е. Благодаря, господин председател. Само да допълна въпроса, който зададах на господин Поповски. Относно Европейския фонд за демокрация, аз бях една от онези, които първа подкрепих идеята, залегнала в доклада Андрекейне аз смятах, че трябва да бъде създаден такъв фонд, защото наистина виждам, виждам нуждата да подпомагаме правозащитниците в различните държави членки, да подпомагаме правозащитните организации в целия свят, а не само на изтока. Сега Виждам, че фонда така географски ще обхване един широк спектър от държави. Но в насоките, които ще се приемат от съвета тази седмица, ако не греша, или поне в най-скоро време, трябва да бъде записано, че този, този фонд трябва да бъде гъвкав, да може да реагира бързо, за да бъде ефективен. Защото в крайна сметка, ако 27 държави членки трябва да дават разрешение, ще, ще, ще имаме една тромава машина. Затова мисля, че просто в управителния съвет на този фонд трябва да има представители на всички политически философии, поли... виждания и така нататък, по същия начин, както както държавата, както Европейския парламент е представлява цяла Европа, да има и представители на външната служба, на комисията, на парламента. А освен на отчисленията на държавите членки, а, ще ни трябват още средства, но нека тези средства не ги вземаме от инструмента за демокрация, защото този инструмент съществува, той служи. Нека вземеме средствата от друг инструмент, от, е, примерно, с инструмента за стабилност. Мисля, че това също трябва да влезе в съображенията. Благодаря ви. Струва ми се, че няма други желаещи да се изкажат. Затова искам и аз да добавя нещо от себе си. Тази инициатива е свързана с доклада за 2010 година и стратегията, предложена в него. Факта, че толкова късно говорим за този доклад, показва, че процеса продължава и че може би не сме намерили най-доброто решение. Но ние като че ли забравяме а, някои събития, които а, се случват а, и а, които ни принуждават да малко да ускорим а, разглеждането на правата на човека. Освен това, работата по новата а, стратегия в областта на човешките права породи редица спорове, трябваше да бъдат разменени писма между нашата подкомисия и върховната представителка Кетрин Ейштън. Смея да се надявам, че на съвместната ни среща по време на пленарното заседание през декември ще можем да стигнем до компромис между върховната представителка, съвета, комисията и Европейския парламент. И накрая по отношение на Европейския фонд за демокрация – Убеден съм, че ние всички е, смятаме, че това е, е необходим инструмент. Защото инструментите, с които разполагахме до тук, е, се оказаха неефикасни. Те не ни позволиха да подкрепим правозащитниците в е, страни като Куба, много, процедурите са доста тромави и ние се нуждаем наистина от едно средство, което е много по-гъвкаво, където няма чак такава сложна бюрократична машина и процедура, защото който дава бързо, дава двойно, както се казва. Самата процедура за отпускане на средства може да усуети сумати инициативи, които те първа се заражат в едно за правещо първите си стъпки в областта на демокрацията, общество. Нека да погледнем какво стана в страните, които преживяха арабската пролет. нуждаем се от една форма, от един фонд с процедури, който да позволява наистина едно бързо и гъвкаво отпускане на средства. Господин Попов. Um, Ще се опитам да отговоря на всички въпроси, колкото е възможно по-качествено. Сега по отношение на коментарите и доклада, който беше посочен от господин Хауърд, ние напълно се съгласяваме с неговата гледна точка и се опитваме да включим абсолютно всичко в крайното предложение. Да, напълно съм съгласен. Ние прекалено много така поставяме ударение върху процеса. Наистина това за нас е много важен въпрос, но сега вече трябва да направим това важно превключване към съдържание образованието. И е много важно да се провежда именно този дебат, защото той е добра изходна точка към промяната на този фокус. Процесът ще продължи. Не, ние, ние няма да продължим да обсъждаме процеса, ще обсъждаме съдържанието, но в същото време ние ще продължим да работим по процеса и в съвета, защото ние вече трябва да посочваме на държавите членки колко е важно те да поемат ангажименти и да участват в насочването на политиката за правата на човека в Европейския съюз. Бяха повдигнати някои въпроси за специалния представител. Няма такова предложение за върховния представител да излиза с такова конкретно предложение. Отбелязах си всички направени коментари. До този момент, както знаете, Съединените щати е, Извинете, там всъщност си имаме е, инструмента, който е много а, конкретен и имаме а, определени представители само за дадени страни и региони, излучени от съвета. Тоест имаме специален представител, когато има някакъв проблем. И имаше представител, който беше назначен от Хавиер Солана в миналото, но там говорихме за друго ниво на ангажираност. Така че върховният представител няма намерение а, в момента да излиза с такова предложение. Но разбира се, ние ще сме повече доволни да можем да обсъдим тези въпроси. А сега това, което казвате за справедливостта, правосъдието в международен аспект, това е изключително важно и ние ги отчитаме. А, диалога по правата на човека, това е едно, една от слабостите за нас, защото ще бъде много рисковано да спрем тези диалози. Дори и резултатите да не са задоволителни. Сега, докато си говорим, ние провеждаме диалога по правата на човека с Русия. Срещите се провеждат тук в Брюксел. Обикновено сме доста разочаровани от резултата, но пък може би ще сгрешим, ако просто кажем не, повече няма да водим такива диалози. И така трябва два пъти да мерим, преди да отрежем, за да видим как да се справим по-добре с задачите, които ни предстоят. Но когато говорим за вътрешната организация в Европейската служба за външна дейност, ние вече започнахме да приличаме вниманието на различни служители в службата към тези въпроси. Ние не искаме да бъдем принуждавани да правим този толкова труден баланс между географското разпределение и правата на човека, защото правата на човека обикновено са губещите. Преди сме провеждали тези дебати, когато започнахме да говорим за третия комитет, който трябваше да бъде сформиран във връзка с преговорите с Китай. тук Европейския съюз имаше много твърда позиция. По отношение на инструментите, които споменахте, вие споменахте Европейски инструмент за демокрация и права на човека. Ние ще продължим. Това е един от пакетите пакет, това е част от пакета с инструменти за следващия програмен период ще бъде обсъждан. Предложението беше направено на 6 ноември. се предполагам, че ще бъде обсъдено в парламента в началото на следващата година. Предполагам, че процесът ще продължи да бъде важен, защото парламентът и съветът ще започнат да говорят по инструментите. А, междувременно в СВД и в съвета ще започнем да работим по програмирането на следващия финансов цикъл. Това ще бъде и възможност да се отчитат хоризонталните въпроси по-добре, хоризонтални въпроси като правата на човека. Трябва да помислим малко и извън този инструмент за демокрация и права на човека, защото пък може да загубим други инструменти инструменти и да загубим други дейности. EDF, ECI и така нататък. Така че тези разговори ще започнат много скоро. Ние току-що започнахме нашата работа по работните насоки. Ние ще ги изготвим заедно с комисията и според мен това е уникална възможност да си помислим и за хоризонталните въпроси. Правата на човека е един хоризонтален въпрос, много важен. Другия е, да речем, пресечната точка между сигурност и развитие, но това пък е съвсем различен въпрос. Сега ще се върна малко по-късно към Европейския фонд за демокрация и ще се опитам в същото време да бъда кратък. Разбира се, върховният представител иска да представи своята собствена представа. Тук отговарям на госпожа Гомес. Тя ще, се, ще, ще говори на пленарното заседание през декември. Ще се говори за процеса е, и в парламента, и в съвета. Това е изключително важен процес. И разбира се, вие сте права, като казвате, че политиката по правата на човека е изключително важна и за това ни от неизвестно е време да се ангажираме с комисията вътрешно, с комисар Малстрион и с други комисари, които имат думата защото тук става дума и за доверието към Европейския съюз, което е заложено на карта и всички тези аспекти са взети предвид. Сега, ролята на държавите членки. Според мен тук е заложен много сериозен интерес от страна на държавите членки. Те трябва да осъществяват напредък. Някои са истински шампиони, що се отнася до постиженията в правата на човека. И а, всъщност не виждам нужда да притискаме съществуващите органи в рамките на съвета да бъдат по-ангажирани, защото те и на тези етап са си достатъчно ангажирани. И всички дискусии изглеждат доста оживени. Те са и много критични, което си е добре от друга страна, но виждаме цялата динамика по време на обсъжданията. I, I the, the, the Споменах предстоящия дебат за финансовите инструменти, и това тук отговарям на господин Тавареш по отношение на ролята на финансовата, инструментът за финансова стабилност и Европейския фонд за демокрация. Разбира се, това е изключително важно и тук имаме различно разпределение на ролите по отношение на отделните фондове инструменти. Преговорите ще бъдат изключително трудни, ние го осъзнаваме, но в същото време и много важни. Надявам се, че тези преговори ще започнат много скоро. Разбира се, преговорите ще продължат до втората половина на 2000 2012 година във връзка с финансовата програма, финансовия период. Но що се отнася до финансовата стабилност и други инструменти, те трябва да започнат сега всички тези преговори. Що се отнася до Европейския фонд за демокрация, много ви благодаря за подкрепата, защото силно се нуждаем от нея. Това на първо място. На второ място не смятам, че е, има някоя държава членка, която се противопоставя на тази идея. Може да възникват въпроси е, по отделни аспекти от идеята, но като цяло са съгласни. И съм съгласен тук с вас. Ние се нуждаем от някакво тяло, не говорим за организация, не говорим за ведомство, говорим за някакво тяло, за някакво ведомство, което да е по-гъвкаво и което може да се възползва от съществуващите инструменти. Аз лично не съм експерт по финансово управление, но когато започнахме да изготвяме предложенията, ние попитахме нашите колеги във връзка с географското разпределение и те всъщност ни, ни казаха точно какви са проблемите, именно какви групи представляват проблем, нерегистрираните неправителствени организации, например, защото там просто не можем да използваме финансиране, за да подпомагаме нерегистрираните НПО-та. А пък в същото време там се отваря голям пазар. И тук, като се върнем към предложението на госпожа Аштън и на полския министр на външните работи. Те изпратиха писмо в средата на ноември и там се очертаваше нашата обща идея, нашата обща концепция. От тук на след вече ние трябва да доразработим предложението. Според мен до края на годината е възможно да, да постигнем споразумение, така че наистина да имаме една обща договорност със съвета. Не знам, наистина това е един непрекъснато развиващ се процес. Сигурен съм, че проектът ще види дневна светлина, ще излезе на светло, може би по някое време следващата година. По географското разпределение тук искам да съм пределно ясна. Тук не става дума за източното съседство. Тук става дума за един по широк обхватен дебат по, по отношение на политиката за добросъседство и отново казвам, че тук най-важен е въпросът за финансирането. Консултирали сме се цялостно изчерпателно с комисията по този въпрос. Те няма да вземат никакви средства от инструмента за демокрация и права на човека. Имаме малки маржове, имаме съответните буфери, които могат да се използват, за да се финансират дейности по съседството и да се постигне географски баланс. И какво е предположението, че ако сработи този модел, ако докаже своята ефективност, той може да бъде разширен. Можем да започнем да търсим други източници, да, си, да използваме други съществуващи инструменти, но не сега. Нека да видим в този тригодишен период какво ще стане да се възползваме от инструмента за съседство, е, да видим какво ще стане на, на юг, да видим какво ще стане на изток, например казаното за Беларус. Не можем да изключваме нищо. Сега ролята на Европейския парламент, ма разбира се, че тя е жизнено важна. И още нещо много важно от страна на госпожа Катрин Аштън, която разпространи тази информация и до министрите. Ние не искаме да създаваме административна тежест, не искаме бюрокрация. Искаме управително тяло, управление, което да бъде а, с пряко представителство. То ще включва държавите членки, Европейската комисия, Върховния представител и парламента. И а, ние ще сме много открити ще обсъждаме различните условия, но и парламента трябва да бъде представен както трябва. Това няма да бъде изпълнителен орган бихме искали да имаме по-малък малък изпълнителен комитет, но искаме да създадем тяло, което да има един общ политически поглед и да може да осъществява бюджетен надзор, особено за това финансиране, което идва от Европейския съюз когато държавите членки допринасят, те ще прилагат националното си законодателство. Но ние трябва да гарантираме, че всичко, което правим е прозрачно и че се отчитаме качествено пред накоплатят като цяло. Сега, що се отнася до условията, аз мисля, че вече казах тук, скоростта, гъвкавостта, бързината на развитие, те са от значение и не искаме да сме пределно а, ясно, ясни по този въпрос, защото иначе няма да има никакъв смисъл да се създава а, такъв нов нов орган. Разбира се, трябва да се избягва всяко припокриване и дублиране на отговорности. И накрая, за да отговоря на казаното от господин председателя по отношение на времевото разпределение на годишния доклад, да, наистина ще трябва да се справяме по-добре, малко се забавяме, но това е свързано и с доизграждането на службата, защото ние се още доизясняваме нашата собствена структура, всичко става по едно и също време но ще гарантираме, че ще правим всичко възможно а, да избягваме а, закъснения за в бъдеще. Благодаря ви за вниманието. Благодаря е, много на господин Поповски за първо подробната информация за развитието на нещата и за отговорите на всички въпроси, които му бяха зададени. И надяваме се, че през следващите седмици той ще остане на разположение, ако има нужда да разсее някои съмнения и да отговоря някои въпроси. А сега искам да ви кажа, че имаме вече около 35 минути закъснение.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 Знаете какви са последните събития. Ние всички следихме арабската пролет и последните събития в Египет, които се случиха, наистина мисля, че налагат ние да имаме някаква реакция. Днес обсъждаме това заедно с делегацията за страните от Машрек. А, говорих, а, тук е, сред нас е госпожа Мариса Матияш, която е част от тази делегация. На, през последната седмица парламентът не веднъж изрази своето безпокойство по отношение на решенията на а, Висшия военен съвет, който пои властта в Египет след падането на Хосни Мубарак въвеждането на военни събилища, стадилища, на които се съдат и цивилни, репресирането на мирни манифестации, включително манифестации в защита на правата на коптското население. От 17 ноември сме свидетели на непрекъснати конфронтации между силите на реда и манифестиращите, които искат властта в Египет да бъде прехвърлена в ръцете на цивилните. Наблюдавахме е, и, и реакцията на бившия член на Международната атом... агенция за атомна енергия, който също пледира за цивилна власт. Е, засилват се репресиите, имаше е, жертви, имаше ранени. Ще спомена госпожа Мона Хатавай една египетска журналистка, която беше арестувана и бита а, заради участието си в конференция по правата на човека, организирана от Европейския парламент, с участието на председателя на парламента Ежи Бузек. След това имаше съвсем неодавна една манифестация. Няколко политически партии взеха решение да не участват в изборите, но така или иначе вчера, както знаете, състоя първия тур на изборите и смятам, че в този контекст ще ви бъде интересно да изслушаме нашите гости. Първо ще приканя госпожа Емил Рамзе, от мрежата Human Rights. Мерси, Благодаря, господин Благодаря, госпожо Първо ще... Първо ще резюмирам положението с правата на човека в Египет, преди да се спра на ролята на Европейския съюз. Днес положението в Египет е много критично, залогът е огромен – от революцията от 25 януари тази година това, което революцията настояваше, а именно спазването на достоинството, зачитането достоинството на свободата, накара хората отново да се върнат на улиците, за да не се да не отидат надеждите им на празно не можем да кажем, че събитията в Египет са неочаквани. От месеци между неправителствените организации заклеймяват нарушенията на човешките права от военните. Едни системни нарушения, които и преди това се случваха по време на режима на Мубарак. Ние заклеймихме разширяването на изваредното положение, което се използва като претекст за забрана на манифестации. Имаше 12 милиона процеса срещу граждани, граждани а, из, изключително прекомерно използване на силата срещу мирни манифестации, а, арести на правозащитници, на цивилни служители, на видни общественици, които а, поемаха защитата на човешките права, използване на държавната преса, за да се заклеймяват всички тези правозащитници. Освен това, наблюдаваме маргинализиране на ролята на жените в политическия процес и на нарушение на техните права. Днес редица активисти и блогери са за арестувани. Това беше отбелязано от Европейския парламент. Няма нито едно независимо разследване по събитията, които и вие споменахте, които са, а именно репресията на копската манифестация в Кайро минали месец. искам освен това да се спра на положението на неправителствени организации в Египет. Има документ подписан от 12 от тези организации от 12 ноември, които описват репресиите, на които са били подложени. Висшия военен съвет отказва прозрачност, отказва да започне процес на реформи в Египет и изключва младеща, гражданското общество и правозащитните организации от процеса на взимане на решения. От 10 е дена манифестиращите, които пледират за повече демокрация, отново се върнаха на улиците в Египет, не само на емблематичния площад Тахрира и в други градове на страната. А, тази нова вълна започна 19 ноември и беше отключена от нарушението един конституционен принцип, а именно гарантиране новите гаранции, на, които дават върховна власт на военните в Египет. Това потикна много египтяни отново да излязат на улицата и да демонстрират, за да може е, армията, колкото може по-бързо да предаде властта на цивилно правителство и да гарантира един реален преход към гражданска демокрация. Реакция на време, реакцията на временните власти на тези манифестации беше остра репресия срещу мирните е, протестиращи и заплахите с хаос, ако военните е, сдадат властта. Днес е, наблюдаваме сериозни нарушения на човешките права по време на тези манифестации. С оглед да потушат манифестациите, военните използват с отворен глас, каучукови палки, много а, активисти бяха бити и арестувани. За сега има 41 мъртви от, сред манифестиращите, над 300 ранени, между, повечето между 15 и 30 години. Някои бяха ослепени от а, а, удари с палки в очите. Тези репресии бяха заклеймени както от европейските НПО, така и от международната общественост, то не и от Европейския съюз. В този контекст, който се характира с а, драстични нарушения на човешките права, се състояха първите парламентарни избори след падането на режима на а, Мубарак, чийто резултат ще се знае през март 2012 година. А, Паралелно беше извършена сериозна работа по наблюдение на изборите, за да се установи дали се създава реална демократична система в Европа. По отношение на ролята на Европейския съюз, съжаляваме, че той не беше поканен като наблюдател на тези исторически избори, както в Египет. Освен това, в е, съвета по правата на човека на ООН не беше заявена позицията на Европейския съюз. Ние настояваме да се бъдат освободени манифестиращите, които бяха задържени, да се сложи край на военната власт и тя да бъде прехвърлена на цивилните. Но за момента това послание, което се изпраща от Европейския съюз, не отговаря на положението, което се влушава драстично. Затова ние настояваме Европейския съюз да изпрати по-ясно, по по-силно послание, да има по-адеквална реакция спрямо Висшия военен съвет и нарушенията на човешките права. Според нас изключително важно Европейския съюз съсредо... съсредоточено да действа, за да избегне ескалацията на репресията и да гарантира ефикасен преход към демокрация и гражданско управление. В частност, е, с оглед следващия Европейски съвет по външни работи, Европейски съюз трябва да заклейми нарушенията на човешките права от страна на военните в Египет и е, да изиска да, те да поемат ангажименти за защита на човешките права, да бъде заклеймено използването на сила срещу мирните демонстриращи, да се премахне извънредното положение, да се спрат е, процеси, военните процеси срещу цивилни лица и да бъдат взети мерки срещу всички нарушили човешките права от падането на режима на Мубарак до сега да се зачита свободата на словото, на сдружаването, на пресата и на мирното сдружаване, да спрат репресиите срещу гражданското общество и НПО, да спрат а, заклемяващите и клеветнически кампании в държавните медии и да се. А, е, според е, European Endowment for Democracy, това движение има реална опасност за демокрацията и човешките права в Египет. Всички активисти, всички правозащитници, които бяха арестувани само защото са изразили своето мнение и всички жени трябва да бъдат освободени. Трябва да бъдат потикнати египетските власти да, изгр... да изградат едно прозрачно общество, за да гарантират един плавен преход, за да подкрепи човешките права и демокрацията, Европейския съюз трябва да предостави не само финансова, но и политическа подкрепа. Не може Европейския съюз да си позволи да бъде само ням наблюдател на събитията в Египет. Трябва да стане пряк участник, който да подкрепя промяната това да бъде, да, да възприеме нов подход в рамките на новата политика на съседство, който да укрепи гражданското общество в Египет. Днес Европейския съюз има историческата възможност да докаже новото си политическо място, да прояви политическа вора, воля за да укрепи демокрацията в една изключително важна за арабската демокрация държава вече не веднъж Европейския парламент в своите резолюции, резолюции от февруари и от ноември в частност се заявявал своята позиция а, а, а, за ролята на гражданското е, общество. Важно е европ... депутати да отидат в Египет, да се срещнат с представители на демократичните сили на гражданското общество, за да подсилят дейността на Европейския съюз на място. Благодаря, госпожо. Сега ще помоля заместник-председателката на Госпожа Мариза Матия да вземе думата. Благодаря, господин председател. Много от нещата, които исках да кажа, всъщност бяха казани от преждеговорящата. Въпреки всичко, бих искала да се върна към някои факти, които ми се струват важни. Миналата седмица посетих Кайро Бях не само в Кайро, бях и в други градове на Египет. Положението наистина е сложно, е, чувства се напрежение, има сблъсъци между силите, които се опитват да върват към демокрация и силите на реда, или по-скоро военните. За съжаление, не успяхме да разговаряме с демонстрантите на площад Хир, но затова пък се срещнахме с представители на неправителствените организации. Наистина, изваредно положение, наистина много напрежение. И в това изваредно положение, положение на напрежение, започнаха избори. Изборите започнаха вчера, както знаете. и политическото и идеологическото положение, ако мога така да се израза, е много а, усезаемо. Аз самата успях да напусна Кайро и да се срещна с хора на 500 км от градовете. Но знаете ли, в градовете наистина силите на реда и е, войските са много видими. Те са навсякъде. Аз говоря от името на делегацията за Машрек. Европейските институции, според мен, трябва да бъдат много по-близо, рамо до рамо, да бъдат зад онези, които е, върват по пътя към демокрацията. Но сблъсъка на място има и тежки последици. От друга страна, може също така да, да се каже, че воен, военните направиха и някои отстъпки, като например предоставиха контрола над бюджета на парламента. Ние, ние лично считаме в нашата делегация, че би било добре в момента да има преходно правителство до края на изборите. Много партии, много неправителствени организации от своя страна поискаха отлагане на изборите, за да могат да бъдат по-добре подготвени, но не бе възможно да се променят датите, т.е. наистина сме свидетели на едно много деликатно положение. Прехода към демокрация е труден и прежеговорящата го обясни много добре с конкретни примери. От друга страна, знаете, че няма наблюдатели на изборите, защото нито имаше искане от страната, нито пък имаше, се получи разрешение за наблюдение от страна на международни организации. Ще можем на практика да, да разговаряме с египтяните в момента, в който имаме партньор, т.е. един избран парламент в сегашните обстоятелства е, е много, много трудно да, да, да, да човек да разговаря с хората, да се срещне с някой. Аз бях в лично качество, а не, като, а не в качеството си на официално лице. Е, много е трудно в момента, тъй като можем да бъдем обвинени в. А, а, това, че облагодетелстване една страна, пущат на друга и така нататък. Но факт е, че трябва да направим всичко възможно, за да подпомогнем онези движения, които искат един мирен преход, но ще видим какво ще стане след изборите. На практика има повече от 30 партии, които се състезават за изборите и други партии искаха да участват, но по една или друга причина му не можаха да се регистрират няколко хиляди кандидати. Благодаря, госпожо заместник председател. Имаме няколко желаещи да се изкажат. Госпожа Гомеш на първо място. Não vou repetir o que já foi dito em matéria de direitos Сега няма да повтарям казаното от двете ораторки. Аз просто искам да изразя пълната си солидарност с онези, които е, се опитват да организират е, мирния преход към е, демокрацията. От друга страна имаме един виш съвет, който се разправя доста грубо с демонстрантите. От друга страна, Европейския парламент не може да не каже, че е египетските избори не са едни открити и честни избори, такива каквито бихме искали да бъдат и каквито биха били е, по е, демократичните стандарти. Вярно е, че египетският народ иска да, да, да, да има свобода на, на, на, на израза, иска да гласува и така нататък, но самия процес на практика в никакъв случай не може да се да бъде считан като отговарящ на международните стандарти и норми и за това няма и наблюдатели. Така че някой трябва да има, да има смелостта да каже, че въпреки въпреки въпреки желанието на египтяните да върват по пътя на демокрацията, да разбира се, трябва, трябва, трябва да видим и каква ще бъде и избирателната активност. За сега се смята, че около 40% от египтяните гласуват. Но при всички случаи някой трябва да има смелостта да каже, че тези избори няма е, в крайна сметка да бъдат, е, да дадат а, е, а, едно легитимно, е, един легитимен парламент. Трябват едни истински избори за това. А, е, а това може да бъде нещо преходно междувременно. Председател, аз също слушах е, внимателно представенето от страна на нашите гости на положението с човешките права в Египет. Наистина, за съжаление, след голямото събитие и голямата така, свалянето на режима на, Муамар, е, на, на бившия египетски е, лидер Мубарак. Е, египетският народ заслужава така, след всички тези дадени жертви и, и желанието за преход мирен към демокрация заслужава подкрепата на, и на Европейския съюз и на всички демократични страни разбира се, подкрепата и на неправителствените организации в, тази, в това усилие. За съжаление, този преход като че ли все още е, изпитва доста трудности да бъде осъществен. Демократични традиции липсват, така че хаосът мал, малко или много като че ли възпрепятства изработването на едно, един, един механизъм за плавен, мирен, демократичен преход, но така или иначе аз смятам, че ние като е, Европейски съюз трябва по всякакъв начин да се опитваме да подпомагаме, особено дейността на неправителствените организации и не на последно място на журналистите. Ето, наскоро бяхме свидетели е, за пореден път на актове на насилие, включително и сексуално, на представители на медиите в Кайро. Това и то с, така, с съучастието и на органите на реда и на армията. Това в никакъв случай не благоприятства позитивният поглед върху ролята и върху желанието на властите в момента в Египет да осъществят така желаните и мечтани от египетския народ реформи. Аз мисля, че тук е, е, ние като Европейски съюз трябва да продължим да оказваме така наречения демократичен, учтив натиск върху властите, за да може наистина обещаното, което е, египтяните поискаха на площад Тахрир миналата година, най-после да бъде получено и това да бъде естествено подпомогнато и от адекватна политическа и финансова помощ от, от Европейския съюз. Знаем, че Египет беше е, една от страните, която беше включена и в е, така предложението на Европейската комисия за е, подкрепа, включително и така под формата на предложение за сключване на, на задълбочено и цялостно споразумение за свободна търговия, разбира се, при условие, че а, тези демократични промени бъдат осъществени. Аз благодаря и пожелавам наистина на неправителствения сектор да продължи да работи и да оказва този натиск демократичен за промени. Благодаря. Dziękuję bardzo. Poprosić teraz przedstawiciela IES, e, pana... А сега искам да помоля представителя на Европейската служба за външна дейност да вземе отношение по въпроса. Благодаря ви, господин председател. Е, взимам думата, за да кажа, че ние се присъединяваме напълно показаното тук е, за трагедията на всички, които бяха репресирани на площадта Рис, особено на 19 и 20 е, януари, когато имаше много жертви всъщност от тогава, какво се случи до сега и какво стана след всички резолюции, които Европейския парламент прие по отношение на Египет. Както се каза тук за нещастие, в, много отношения няма развитие. Блогерите продължават да са арестувани, непропорционалното е, е, използване на сила продължава. Е, макар, че наистина през последните дни военните айде да го кажем някакси, се намесват между полицията и манифестиращите на площадата Рид, за, за да укротят репре, репресиите срещу демонстриращите. Разбира се, обаче, продължава да има ранени, продължава да има убити. Да не забравям обаче, че има и някои положителни е, явления за момента, например, едно обещание, което за сега си остава само на думи на военните власти да организират президентски избори е, през 2012 година. Е, пред, също така и обещанието да се е, направи разследване за е, събитията в Масперо или това, което стана на 19 и 20 ноември на площад е, Тарир и тъ, прехвърлянето от, от, на съдебното преследване от военния към е, гражданския съд. Една инициатива, която ние, разбира се, приемаме доста благосклонно с е, задоволство. Трябва да продължим, както се каза да продължим натиска, за да, престан, да се престане с тези военни процеси срещу цивилни граждани. Имаше е, една декларация от 26 ноември, с която се настояваше военните да прекратят извънредното положение, да, да гарантират свободата на изразяване, свободата на словото. И се надяваме, че наистина този път това ще даде резултат. Друго положително развитие е все пак началото на изборите, които в момента а, са във втория си ден. И макар, че не наблюдаваме официално а, изборите, все пак имаме негласни пратеници, които присъстват в избирателните секции и за сега имаме основание за един, за един премерен оптимизъм. Разбира се, трябва да останем изключително бдителни, и да следим всичко, което може да доведе до осъдими прояви, до трагично развитие. Е, но, мисля, че е, всички настоявания за спазване на основните човешки права дадаха до тук някакъв резултат. Сега ще дам думата на моя колега от отдела, който се занимава с наблюдение на изборите, който ще ви даде някои допълнителни подробности. Много ви благодаря. Може би съвсем накратко малко актуална информация за изборите от гледна точка на наблюдението и контрола. Както беше посочено правилно, Европейския съюз като такъв не наблюдава изборите. Причината е, че не получихме покана да бъдем наблюдатели, а въпросът с поканата на Европейския съюз беше повдиган многократно на различни нива от върховния представител, от председателя на Европейската комисия, на Европейския парламент при неговите пътувания до Кайро, а както и на дипломатическо ниво тук. Но беше решено от египетските власти да не ни канят, да не канят никакви правителствени организации. И както каза моя колега, ние играем ролята на координираща институция на терен и получаваме докладите. Също така провеждаме много открит диалог с международните организации, които наблюдават изборите. Седем неправителствени организации, международни организации са получили акредитация от египетското правителството. Но има и други, които не са получили официална акредитация, но могат да наблюдават изборите, например NDI и NRI от страна на Съединените щати. Всички тези организации съществяват наблюдения, ние получаваме техните доклади. Така че, както казах вече и моя колега, от европейска гледна точка ние можем да хвърляме доста важен поглед върху развитието на събитията, както беше изразено и тук като мнение, процесът вече тече много по-добре, отколкото се очакваше от страна на всички. А също така си сътрудничим и с местните наблюдатели, а имаме роля и при обучението на тези наблюдатели. Ние също така сме организирали посещения на място по отношение на изборната помощ, т.е. помощта за провеждане на изборите. Благодаря ви много. Това беше така общо наблюдение върху това къде се намираме в момент. Справи свързана за. Благодаря. Мисля, че ще се връщаме неведнъж и по различни поводи на положението в Египет. Днес а, е, говорихме за този труден, мъчителен процес, който започна за репресиите от страна на военните срещу демонстриращите. Представихме а, е, различните искания на демонстриращите и по-специално искането да се отсрочат изборите. Обяснихме също така наличието на различни е, действащи лица на политическата е, сцена, някои от които не искат отсрочване на изборите. Смятам, че при всяко положение трябва да бъдем оптимисти, да се надяваме, че наистина ще се осъществи една дълбока промяна и че Египет ще види една реална смяна на режима. Искам да благодаря на всичките ни гости, госпожа Емили Анве, госпожа Матияш. И сега ви предлагам, предвид вече натрупаното закъснение, незабавно да преминем към следващата точка, а това е положението с правата на човека в Слазиланд и по-специално правата на жените. А, а, всичко това с предвид универсалния преглед на човешките права, нашата подкомисия е длъжна да обсъжда тази тема, независимо, че тук не става въпрос за някакви парещи новини, такива каквито сме свикнахме в последно време да валят от арабската пролет, от Египет, но така или иначе Европейския парламент и нашата комисия трябва да се занимае с доста обезпокояващото положение на човешките права в тази страна. И да се занимае с заключенията на съвета за човешки права към ООН. сега, хората, които, участниците по тази дискусия, тук ли са в залата? I will continue. <laughs> Um, Ще може ли да продължим? Още веднъж искам да пожелая сърдечно добре дошла на госпожа Рейнолд, представител на Amnesty International и участничка в подготовката на доклада на Организацията за Свазиланд, доклад, който беше представен на комисара на ООН по правата на човека. Добре дошла, госпожо. English number two. Is okay? Mm-hmm. Yeah, I can explain this. The first? Oh, after. Yeah, przepraszam bardzo, mamy informację. Извинявайте. Имаме, предвидено е да осъществим пряка връзка с Свазиланд, където двама представители на гражданското общество ще ни представят някои от конкретните проблеми. Пантел е адвокат и лидер на едно сдружение на юристи. е Госпожа Нони Дамини е, е, е, ръководи Комитета за права на жените. Ще дам на всеки един от е, тях думата за по 5 минути и като предварително ги моля да ме извинят за тези ограничения във времето. Наистина, ние сме длъжни да въвеждаме такива драстични правила, за да спазим времето. Давам ви думата. Um, thank you very much, uh, Mr. Chairperson. Um,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 Аз съм от Мери Рейн от Amnesty International, работя в нашия офис, нашата служба в Нью Йорк. Благодаря много за тази възможност, която ми беше предоставена на мен и на моите колеги в Свазиленд. Аз искам съвсем накратко да спомена настоящата криза във върховенството на закона, от което зависи и правосъдната система и достъпа до съдебна защита на жертвите на насилие. Естеството на кризата в в правосъдието ще бъде представен от господин Джеле. Съвсем накратко, притесненията на Amnesty International са свързани с това, че тази много голяма криза в правосъдието в страната е втората в рамките на 10 години и ще има изключително голямо въздействие върху защитата и популяризирането на правата на човека. Въпреки, че Свазиленд е ратифицирала много от ключовите международни и регионални договори и в Конституцията са заложени политически права, все още разпоредбите в страната а, позволяват на правителството да ограничава значително правата и свободите, а, които се гарантират а също така остава е и конфликта между заложените разпоредби в международното законодателство и правата на президента да ограничава значително тези права. Освен всичко друго, е са много ограничени, когато става дума за разглеждане на злоупотребите с правата на човека, когато има подобни разследвания, които се провеждат от страна на полицията. Освен всичко друго, в последните десетилетия напоследък основният начин да се подкрепят правата на човека е чрез съдилищата и чрез много яростната защита на независимостта, интегритета на съдебната система. Amnesty International публично изразява своя шок и ангажираност, своите опасения от настоящата криза и според нас господин Масуко, който беше освободен, всъщност е много важна фигура и това освобождаване от длъжност е абсолютно незаслужено. Също така господин Маце беше освободен от своята длъжност като министър на правосъдието. Всички тези събития са малко преди 4 октомври, когато беше изслушването във връзка с прегледа на правата в Свазеленд от страна на ООН. Освен всичко друго, имаме и някои ограничения а, по отношение на фундаменталните, основополагащи свободи на сдружаване и изразяване. Въздействието на конституционните разпоредби, които гарантират тези права, отново казваме, че се подкопава от някои много всеобхватни клаузи за ограничаване. Имаме раздел 25, който дава ясно, ясна дефиниция на свободата на изразяване. Пък в същото време имаме раздел 79, който ограничава участието на някои политически партии в изборите. Имахме подобно, подобно отразяване на проблемите по време на изслушването през октомври месец но някои а, препоръки, които а, бяха направени, просто бяха разгледани, така че не е ясно какво точно ще се случи в следващата година, каква точно ще бъде позицията на правителството през следващата година. Освен всичко друго, има и някои много широко обхватни закони, като например закона за подривни дейности и закона за борба с тероризма, като те се използват понякога за ограничаване на свободите на сдружаване и изразяване. И последно по тази точка, произволните арести преследването, което се мотивира от политически причини и използването на чрезвичайна сила се използват като репресивен фактор за ограничаването на тези свободи и права. На трето място искам да посоча, преди да приключа своето изложение, ограничаването на защитата и нарушаването на правата, правото на живот и физически интегритет. Amnesty International повдигна многократно тези въпроси пред правителството на Свазиленд. Става дума за това, че полицията използва репресивни сили срещу мирни демонстратори, като се използва дори убийството, без да има никаква мотивация за това. Използва се тистезания и други форми на злоупотреба с физическия интегритет, с арестуването и задържани лица. Когато става дума за достъп до достъпа до жертви. Тук имаме и други разпоредби в някои конкретни случаи. Независимо от коментарите на официалния представител, вие става ясно, че липсва политическа воля да се накажат извършителите на а, насилие, онези, които систематично налагат насилие. Проведени са някои вазивни производства чрез съдилищата, за да може да се стигне до ефективни съдебни мерки за защита, но това се доставя много бавно на жертвите. За това аз приветствам решението на министър-председателя си Бисисо Дламини миналата година а, да се разгледат обстоятелствата около смъртта на политически политически активист Сифо Желе през май 2010 година. В крайна сметка обаче това, което видяхме е публично потискане и а, замазване, прикриване на окончателния доклад. А тук беше проведено изслушване на парламентарната комисия за някои обвинения за а, убийството на а, някои заподозряни а, в а, незаконно убийство на животни в Свазиленд, което беше приватствено от наша страна. Много е важно под новата конституция да се променят да се промени отношението спрямо жените. Като тук имаме и а, други обстоятелства, които допринасят за влушаването, като бедност, липса на заетост и спин. Тези въпроси ще бъдат разгледани от госпожа Дламини. Dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie pani Marii Reiner za tą prezentację e, no, swojego oglądu sytuacji w. Благодаря за това, че изложихте вашата позиция за положението в Свазилента. Сега се обръща към нашите гости. Чувате ли ни?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 ponieważ mamy techniczne problemy. Съжалявам, но имаме технически проблеми. Връзката се разпада. Окей. Okay. Ponieważ mamy techniczne problemy, więc chcielibyśmy... Така, както казахте, като имаме технически проблеми, може би да дадем думата на Шарже Дафера на Европейския съюз в Свазиленд. И ако някой друг иска да вземе думата, и би могъл да вземе думата. След това ще се опитаме да установим връзка с, с Свазиленд. Господин а, посланник, имате думата. Yeah. Yeah. You, Благодаря, господин председател. Както казахте, аз съм Шарже Дафер на Европейския съюз в Свазиленд. Получихме доклада на Амнести и го прочетахме а, много внимателно. Ние сме съгласни с основните линии, залегнали в доклада и липсата на прозрачност, особено що се отнася до регистрацията на политическите партии. Свазиленд е всъщност една абсолютна монархия, като монарха а, има а, практически неограничена власт. И ние също така споделяме загрижеността относно кризата на съдебната система и това е проблем, който ще бъде обсъден с властите. Има някакво начало на решение, но много, много са още проблемите, които трябва да бъдат решения. Вярно, проблемите с човешките права са огромни. Няма никакво, никаква независимост на съдебната система. А що се отнася до жените и а, правата на жените, има доста голямо неравноправно третиране на половете по и по-специално в областта на а, възможността да се притежава недвижимост и така нататък. Въпреки това обаче има а, известен а, напредък а, по програми, а, които са изработени от ПРООН. А, беше прият а, закон за а, сексуалните престъпления. А и в момента се преразглежда закона за браковете Европейския съюз ще финансира и проекта за борба срещу насилието и за насърчаване на участието на жените на различни нива в образованието, обществения живот и така нататък. Споделяме също така а, загрижеността на Амнести относно ограниченията налагани на политическите партии и тяхното участие в обществения живот. С... Също така отбелязваме невъзможността на медиите да изразяват свободно своите е, позиции. Като имаме предвид всичко казано до тук, не, не трябва да си затваряме очите, че положението на човешките права е повече или по-малко приемливо в сравнение с положението в а, други страни. На 26-то място от 43. Но а, абсолютната монархия е анахронизъм. И а, владетелството на едно семейство над всички е нещо неприемливо предвид економическото и обществено развитие. Целта на нашата дейност в Свазиленд е да помогнем на страната както се опитаме да правиме това в Зимбабве, която е единствената недемократична страна от региона, да върват напред към е, демократичен строй, където основните права на гражданите биват гарантирани. През 2013 година ще се състоят следващите е, парламентарни избори. Ако, ако ако до тогава не, целта не се постигне, тя може да вече да бъде считана за средносрочна цел. мъжете имат много повече права от жените. Жените нямат практически достъп до а, недвижима собственост. Има и краткосрочни приоритети е, като някои ключови дейности за насърчаване на човешките права, е, ликвидирането, премахването на е, закона за тероризма, който се използваше за разпра с опонентите. и превръщането на различните органи на властта, включително административните, в оперативни звена. Благодаря. Казват, че техническите проблеми са разрешени. Um преводачите съжаляват, но не чуват нищо и не могат да а, преведат изказване. Now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 и Имаше някои технически проблеми в началото, но въпреки всичко успяхме да изслушаме нашите гости, които казаха много интересни неща. Верно, че малко пресрочиха 7 минути, с които разполагаха. Както виждате, сблъскваме се с всякакви проблеми, конституционни, правни проблеми, свързани с зачитането или по-скоро с незачитането на правата на човека. Сега ви предлагам да а, отделим малко време за дебат. Има ли депутат, който да вземе думата? Госпожа Гомеш. Искам да ви благодаря за тази инициатива, да поставите в фокуса на нашето внимание ситуацията с правата на човека в Свазиленд. Най-вече благодаря на нашите приятели, които си говорят с нас именно от Свазиленд. Искам да кажа, че, както казахте вие, те ни обрисуваха на картина и това, което вие казвате, че ние можем да кажем, че е прекъсната връзката с закона и с правата на човека в тази страна. И можем да хвърлим този паралел, защото пък всъщност излиза и от техните думи, че ситуацията е много по-сериозна и че има много по-систематично прекъсване на връзката между закона и реалността. Най-вече по отношение на това, което се отнася до върховенството на закона, дискриминацията спрямо жените – което според мен така е нещо дълбоко вкоренено. Искам да кажа, че дори преди да изслушам нашите приятели и госпожа Рейнар, само като минавам през текста, който е предоставен от министъра във връзка с универсалния годишен преглед, е, това е министъра по конституционните въпроси и правосъдието в Свазиленд, който е предоставил този текст. И на мен ми се струва, че има нещо много лошо и почти, почти гротескно тук. В някои глави, най-вече главата, която описва ситуацията на жените и политическите права. Защото какво да си помислим тук? Какъв е смисъла политическите партии да са допуснати от Конституцията в един раздел, а друг раздел да им пречи да излучват кандидати за националните избори, възоснова на факта, че кандидатите трябва да се избират според индивидуалните си качества. Наистина изпразваме от съдържание смисъла а, това да има политически партии. Това противоречи на а, всякакви имитации, даже на демокрация или попълзновения към демокрацията. В някакъв смисъл това, което ни беше предоставено като информация за жените, а, и друга информация, която сме получили, показва, че ситуацията е много сериозна и е осложнена от наличието и от епидемията на спин. Явно е, че тази болест се засяга по един ужасен начин жените и те са двойно наказани. И още нещо, което привлече вниманието ми от този отговор на универсалния преглед, е именно, че Смъртната присъда, издаването на смъртна присъда не е задължително. Тук говорим за extenuating circumstances. Тук моят английски ме предава. И заключението е, че че изводът е, че не е толкова сериозен проблема, защото не е прилагана тази мярка от 83-та година. И това е нещо доста а, така странно, защото виждаме, че има такова усещане за безнаказаност. А, и институциите на Европейския съюз трябва да прилагат много повече натиск по отношение на властите в Свазиленд, като се иска от тях да се придържат към своите ангажименти във връзка с правата на човека и други международни ангажименти, които изискват от тях конкретни действия. Благодаря. Благодаря, госпожа Гамеш. Предвид това, че сред нас е посланника на Свазилет, искате ли да вземете думата, Ваше превъзходителство? Бих ви помолил обаче да не говорите повече от 5 минути. Благодаря за господин, господин председател. Първо искам да ви благодаря за поканата на тази среща. Съжалявам, че нашето участие не а, отговаря на очакванията ви. Въпреки това обаче, ние като посолство на кралство Свазиленд привет, при, приветстваме обсъждането на положението на човешките права в Свазиленд и особено правата на жените. Дори това, това, това заседание се провежда една, един месец след а, форума който бе председателстван от министър, на правосъдието и след представенето на доклада на Свазилен пред Комисията по правата на човека на ОНЕ в Женева. А, а, Госпожа Гомеш се позова на изказването на, а, изказването на министъра, а, но а, се отчасти от него, а не, а, не се позова на цяло, на целия доклад и отговора на правителството. Въпреки, че Свазиленд е поел ангажимента и, отговор, и отговорността да прилага а, човешките страни, права, ние сме изправени пред много а, предизвикателства и разчитаме това на нашите партньори, по-специално Европейския съюз. Днес можем само да из, из, изслушаме мнението на а, вашите членове и мога да ви кажа, че от своя страна а, правата на човека са записани в Свазиленската конституция и правителството е поело отговорността и ангажимента да ги е, прилага, независимо от е, финансовата, острата финансова криза, пред която сме изправени. Какво липсва на лента за да спазва човешките права, така както са записани в неговата е, конституция? Липсва административен капацитет, но същевременно ние се радваме на подкрепата на подкрепата на международната общност за създаването на съответните органи и административен е, капацитет, е, изработване на национален план и разясняване е, кампаниите за спазване на правата на човека на ам, общността. Господин а, председател, като чух а, изказващите се, включително и моите сънародници, Е, всички е, изказвания върват всъщност в е, една и съща посока. Всички признават, че Свазиленд не разполага с административния капацитет да спазва и прилага човешките права, така както е поет поел ангажимент. Така че ние залагаме на партньорството с Европейския съюз и моето правителство висок, високо цени помощта на международните си приятели, по-специално на Европейския съюз. И съм съм сигурен, че с общо усилие ще постигнем нашите цели. Още веднъж, господин председател, бих искал да повторя, че изказванията на министъра и всички доклади съдържат основното, същественото. Е, ние подкрепяме казаното от е, министъра и разглеждаме въпросите е, в духа, в който бяха представени. Благодаря, господин посланник. Нами и господа, смятам, че декларацията на господин посланника има значение. Гледах реакцията на нашите е, гости на екрана, които благодарение на интернет е, присъстват на това заседание. По изражението на лицата им виждах, че не винаги са съгласни, но според мен това е началото на един диалог, който може да продължи и мисля, че ще бъде добре, ако нашата комисия по правата на човека, която присъства на началото на този диалог, продължа да го, продължи да го следи, за да може дебата за зачитането на човешките права са да бъде дългосрочно решен. Когато анализираме стратегията на Свазиланд за развитие, си даваме сметка, че в нея а, са предвидени твърде малко стъпки, инициативи в, защ... в областта на човешките права, които за нашата комисия имат огромно значение. Преди няколко е, часа говорихме за европейската стратегия в областта на човешките права. Смятам, че можем да направим много по отношение на Свазиланд в тази връзка. И съм убеден, че по този начин ще поощрим властта в Свазиланд да предприеме още по-задълбочени реформи за да може да се продължи, да се съдълбочи това, което беше казано от посланника на Свазиланд, както и посланника на Европейския съюз. Искам да благодаря на всички участници в тази дискусия, да се извиня за техническия проблем в началото. И с това приключваме по тази точка от дневния ред и минаваме към следващата. По която е предвидена размяна на мнение с Кристиан Елер, председател на делегацията за отношения с Корейския полуостров и относно посещението на делегацията в Северна Корея и Южна Корея. 28 октомври, 5 ноември, делегация, която в рамките на интерпарламентарните срещи, срещи между Европейския съюз и тези две държави, посети, да ги посети. А, ние следим положението с човешките права. Знаете, че през април 2010 година бяхме на организиране изслушване и тогава а, Наш гост беше господин Чук, който беше избягал от лагер в Северна Корея. през юли 2010 година Европейския парламент прие резолюция за правата на човека в Северна Корея. Настоявахме за създаването на анкетна комисия, която да разследва системните сериозни нарушения на човешките права. Председателството на нашата комисия в съответствие с препоръките на Европейския парламент за посещенията извън Европейския съюз, поиска от делегацията да обърне особено внимание на спазването на човешките права. Господин Елер, председател на делегацията, ще сподели своите впечатления с, с нас. И веднага ще му дам думата. Uh, Уважаеми господин председател, много ви благодаря за поканата и сега, ако ми позволите, ще премина на немски. Danken für die gute Zusammenarbeit uh, zwischen der Delegation. Uh, това посещение беше плод на сътрудничество на а, нашата делегация и подкомисията за правата на човека. Знаете, че а, има тясна връзка между подкомисията, комисията по външните работи и всички делегации, разбира се, и службата за външна дейност. Сега ще се спра по-конкретно на нашето посещение. Няма да ви отечавам с подробности, но това беше третият ми опит да влезем на територията на Северна Корея. Първите две бяха пълен провал. По това време знаете, че имаше нападение срещу една южнокорейска фрегата от страна на Северна Корея и нашата делегация се отказа от пътуването. Това беше първият опит да се промъкнем в Северна Корея. Mm. Всеки път, когато имаме среща с представители на Северна Корея, ние естествено, че а, обсъждаме човешките права. Изключително трудна тема, тя е много, с много голямо нежелание я засягат и е много трудно въобще да започне какъвто и да било диалог. За нас обаче е важно да видим как се осъществяват европейските проекти в страната. Темата за правата на човека в Северна Корея е тясно свързана с условията на живот на севернокорейските граждани, тяхната прехрана, знаете, че това е едно измерение на човешките права, което почти не се поставя в другите държави. и от, когато отидахме, беше точно времето на когато се събираха реколтите, навсякъде бяха разлепени плакати, които гласяха, че народа благодари на своето ръководство, а, е, че и че се, е, е, за да се чества рождения ден на Кимсон е, Чанир, е, приема да се храни само веднъж на ден, като се отказва от своите индивидуални права. Снабдяването с хранителни продукти е изключително трудно, не само защото производствените мощности са слаби и буксуват, а и защото разпределението на хранителните продукти цели да се гарантира господството на режима. И това трябва да бъде за нас сериозна тема за размисъл. Положението е изключително тежко, тъй като за до година се предвиждат празнични чествания и режима прави запаси, за да може да отбележи тези чествания. И по повод празниците се предвижда увеличаване на доставките – Разбира се, това с цената на намаляването на хранителните дажби за населението тази година. Част от населението ще бъде принудено да се храни по-рядко и от един път на ден. Просто невероятни са жертвите, които се искат от хората. Друга важна тема, която искахме да засегнем е тази с политическите затворници. Още една тема. която е изключително трудна. Говорихме с представители на местните общинските власти. Например, случаят с госпожа Шин, Знам, че предвид положението с човешките права по света е някакси тъжно човек да настоява само за един човек, но случай е толкова важно да се изпрати сигнал. Винаги сме повдигали темата за правата на човека, но този път искахме да отидем малко по-далеч и се спряхме конкретно на някои решения, и обвързахме подкрепата си за някои програми за прехрана с човешките права. Пряко обвързахме хранителната помощ с конкретни случаи на нарушение на човешките права. Защото е, няма никакъв смисъл да се обсъжда човешките права ей така абстрактно като цяло – трябва да се подхожда всеки случай по-отделно, да се види има ли някакво развитие по въпроса или не. И смятам, че помощта за производството, структурната помощ, хранителната помощ трябва винаги да се обвързва с конкретни случаи на нарушение на човешките права и да се изисква от севернокорейските власти да готовността да започнат диалог по е, човешките права. Знам, че вашата подкомисия вече е, възнамерява да приеме една резолюция, която най-общо да засегне нарушенията на правата на човека, но смятам, че все пак тук в случая специално с Северна Корея трябва да се подхожда конфронтно, конкретно режима абсолютно ксенофобско отношение и въпреки това смятам, че стъпка по стъпка по, с едни съвсем малки крачици, хващайки се за отделни случаи, искайки конкретни неща от Северна Корея в срещу евентуалната помощ от наша страна, това да бъде преостав, предпоставката, предварителното условие за политическа или хранителна или всякаква друга помощ, ще ни позволи да постигнем по-осезаем напредък. Освен това, извън проблема с политическите затворници, ние се заехме с а, още един въпрос. Срещнахме се с една възрастна жена. А, обаче на един от официалните представители на корейската власт накара тази жена да легне получи, защото не е достойна, защото не предоставила сведения. И защото нямала правото да а, споделя бъдещето на Корея заедно с Ким Чен Ир и трябваше да легне по очи. И ние така минавахме, видяхме, че на на пръста на, на земята лежи жена, очи и попитахме защо тя не може да стане. И такива случаи не могат да бъдат е, споменати в пресата, но моя баща е бил политически затворник в ГДР. Аз лично, въпреки това, не съм виждала страна, където так... властта до такава степен да се навира в личния живот на хората. Във всичко. И затова пак ще кажа, трябва всеки път, когато се обсъжда отпускането на каквато и да било помощ, трябва да се обвърза с човешките права. Примерно тока, има режим на тока, който се диктува от политическата воля. Спира се тока по, по пътищата. И това са инициативи и действия, които са а, не са политическо преследване. Това е просто взимане на цялото население на страната за заложници. Как да ви кажа, нямахме възможност да имаме лични контакти с хората, с населението, обикновените хора. Може да си представите колко е трудно това. Но, както ви каза, до година ще има големи чествания и тогава корейската власт ще се опита да изчисти имиджа си за а, навънка, в чужбина и тогава може да се направи опит за по-сериозни контакти Например, да се отиде на един пазар в Пхенян. Опита, е, преживяването би било интересно. Все още има някакви малки частни пазарчета, частни островчета край пътищата, които са оцелели. Разбира се, представете си какви са техните размери. Освен това, стоките, които се предлагат, са два-три пъти колкото месечната заплата. Така че а, разпределянето на храните, на хранителните продукти става в зависимост от привилегието. Има различни касти и има групи от населението, категории, които са привилегировани, които разполагат с повече пари и храната, подобно на други средства, както в Европа през 17 век е средство за политически начин. Тогава в Европа през 17 век цяло село е могло да бъде наказано, да няма достатъчно храни, да няма хранителни продукти, защото докато не се откаже от някой свой представител или от някаква практика, цялостно е бил налаган строг контрол на жителите. Това е изключително впечатляващо да се види в наши дни. Например, в дадено жилище хората трябва да запазят цяла стена за снимки на политически личности и ако има пожар, първото, което трябва да бъде спасено са плакатите на партийните лидери по стените. Ако не го направите, рискът за вас е огромен. Тук е, трябва да мислите първо не да спасите хората, близките си, децата. Не, трябва да се спасят портретите на партийните лидери, защото иначе рискувате да попаднете в затвора. Това са примери, които, разбира се, не трябва да ги преувеличаваме, да, да се плашим от това, но те ни показват до каква степен е важно всеки път конкретно да обсъждаме правата на човека. И си мисля, че не би било лошо Европейския парламент да, пием, да приеме една декларация, да се използва 2012 година, която е символична година – И смятам, че нашата делегация би желала докладчик, да има докладчик, както и по търговското споразумение, да има докладчик от Комисията по правата на човека, който да участва в следващото ни пътуване. Знам, че при предложението никак не е блазнещо, съблазнително, но това ще бъде още едно добро доказателство за нашето сътрудничество. Информацион, аба. Благодаря за тази изчерпателна и впечатляваща информация за ужасното положение в тази страна. Сега ще ви помоля, ако имате изказвания, господин Бран. Thank, thank you, Mr. Chairman. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че мога да се изкажа сравнително накратко. Ние сме много сериозно разтревожени от ситуацията с правата на човека в Северна Корея. Притесняваме се за разпространеното ползване на изтезания, за съществуването на трудови лагери, за използването на смъртното наказание на широка нога, сериозното ограничение на свободата на изразяване, мисъл, сдружаване и религия, както и пълното изключване на населението от всички видове публични дейности. Също така сме притеснени за хуманитарната ситуация, ситуацията с продоволствието, за която спомена и господин Елер. Европейския съюз се старае и наистина е много трудно в рамките на Европейския инструмент да се предприеме нещо. Опитваме се да подобрим ситуацията в международен контекст и да провеждаме двустранни разговори. Наистина, в международния контекст ние най-вече сме активни в контекста на работата в ООН. В Генералната асамблея на ООН миналата седмица отново беше приета резолюция, която беше внесена от Европейския съюз и осъждаща хуманитарната а, ситуация в Северна Корея. За шести път внасяме такава резолюция. Беше приета дори от по-голямо мнозинство, отколкото миналата година. 112 държави гласуваха за резолюцията. Също така подкрепяме до голяма степен и специалния докладчик на ООН който се номинира от 2004 година във връзка с ситуацията в Северна Корея и ние прилагаме натиск върху страната да допуска този специален докладчик в, на територията. Също така притискаме правителството на Северна Корея да приеме над 100 препоръки, които сме приели по, при приемането на доклада, на годишния преглед в Женева. А, така доста, смело доста дръско, севернокорейското правителство отказа да следва тези препоръки. Опитваме си да следваме политическия диалог и подчертаваме, подновяването на двустранните разговори по отношение на правата на човека. През 2000-та година провеждахме пряк политически диалог с Северна Корея. Но спряхме тази инициатива в контекста на ООН. Северна Корея се счете за предадена от ООН и се сложи край на тристранния диалог. Също така говорим регулярно с китайските власти във връзка с беженците от Северна Корея, но Китай с особена неохота влиза в разговори, свързани с каквито и да било подробности. Просто се казва, че беженците се третират съответствие с международното право. По някои от въпросите, които бяха споменати от господин Елер, ситуацията с продоволствието, искам само да ви припомня, че през юли месец ЕСЕ реши да предостави 10 милиона във връзка с предоставането на хранително продоволствие в рамките на Европейския инструмент за демокрация, така че да може да се предостави съответната помощ. Ние направихме пределно ясно а, за Северна Корея, че ако въобще става дума за размяна на посланници, ще трябва да се направи съответния прогрес, съответния напредък по ядрения въпрос. Но, освен всичко друго, и по въпроса с правата на човека. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря ви, господин посланник, казва председателя. Госпожо Гомес. в края на 80-те години се говореше много за япон, японци, които са били отвлечени от севернокорейци под претек, че са японци. Аз тогава не го вярвах, но, но, но, но след това тези неща, тези твърдения бяха потвърдени от е, корейското правителство и японци, които са били отвлечени по бреговете на Японско море под претекст, че са я, е, шпиони. Това е същия режим. Случките, които ни разказа господин Галер, са е, потъпкват достоинството на хората. Този режим не зачита, е, минимално не зачита, най-малко не зачита достоинството на, на гражданите си. Аз мисля, че сме общо взето потърсили и сме, сме, сме, сме сме се опитали да търсиме някакви начини за диалог. Но в крайна сметка този, този режим няма да оцелее без китайския е, режим. Разбира се, нещата не са е, розови в Китай, но в никакъв случай не могат да се сравнат с е, положението в е, Северна Корея. Аз мисля, че трябва да бъдем много по-грамогласни по тези въпроси, когато е, провеждаме диалог с, с Китай. А, казвам го и представителя на Европейската служба. Знаеме как е, китайците се опитват да се изплъзват, когато се повдига подобен въпрос. Но в крайна, в крайна сметка, като Китай е една съседна страна на Корея и не е в интерес на на Китай да, да продължи да подкрепя подобен режим. Просто мисля, че наистина трябва да настояваме много в диалога с Китай и, и някакси да, да, из, да изведеме този въпрос в публичното пространство и, то да стане, и той да стане обект на публичен дебат. Благодаря много, госпожо Гомеш. Господин Галер, ще кажете ли още две-три думи? Въпреки а, така опита, който набрахме, ние, ние призоваваме да продължи да да, да, да, да, да продължаваме. Проблема е голям, но дори малък напредък е важен. А, хранителната помощ, помощта за изхранване е не политическа помощ, която обаче се подчинява на много предисловия и предварителни условия. И и е, искането на а, е, помощ а, е, за храна беше всъщност един опит а, е, да се създадат някакви дипломатически контакти, защото а, Северна Корея беше много а, изолирана. Така че това беше това беше една така разумна постъпка от страна на Северна Корея. Така че всички трябва да участват в подобен диалог, защото това не е чисто политически диалог. А, а възраженията на генералната дирекция не, не е по принцип за режима, а да речем за положението на уязвими групи, на хората с увреждания и така нататък. Сега знаеме, че се правят запаси за следващата година. И ако можем да се обърнем към Генерална дирекция ЕКО за човешките права, да има някакви политически е, предпоставки. А, като се каже, трябва да се целят примерно тези целеви групи или а, тези тези. А, като, например, да се поиска от Северна Корея да стане страна по конвенцията за хората с увреждани. И да речеме тази а, помощ да бъде целена, целенасочена и да цели дадени групи хората с увреждания в а, случая. А, но на, на, на практика наистина сме в едно много трудно положение, защото по принцип ние отпускаме една помощ, която не е политическа помощ и трудно можем да установиме връзка между тази помощ и гаранци, гарантирането на човешките права, но при всички случаи може да се, да, да се намери някаква връзка, като например с а, Конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания. Защото вие на практика не виждате хора с увреждания в Северна Корея. И хор... колегите попитаха къде са хората с увреждания. И получихме едни много много страшен отговор. А ние от опит знаеме. Понякога не се получава и отговор въобще де. Но знаеме, че, че в някои от нашите държави членки в миналото под а, някои режими проблема с а, хората с увреждания се решаваше по доста нехуманен начин, така че ние в Европа имаме опит, исторически опит и според мен има а, така подобно решение на проблемите в а, Северна Корея, защото просто някакси хората с увреждания не се вписват в идеалистичното виждане на обществото. Така че, за да могат те да, да, да поемат а, някаква отговорност, да, това е трудно, разбира се, но поне можеме някакси да свършиме всяка една а, крачка напред и всеки един от етап от а, помощта за изхранване с, да речеме, Евро, е, Конвенцията на ООН за хората с а, увреждания и така това няма да е точно политически, политическо обвързване. Благодаря, господин Гелер. Дами и господа, никой тоталитарен режим не зачита изцяло човешкото достоинство. Казаното от господин Келер е доказа, още едно доказателство за това. Според режима, някои е, севернокорейци не са достойни да е, гледат слънцето в присъствието на е, чужденци. Е, днес е, ги лишават от е, ядене, е, от храна. До година обаче ще се, ще се чества а, е, годишнина на Великия вожд, за да се покаже а, е, мощта на страната. Но, много е тъжно това. Никога няма да забравя а, моите впечатления от Албания веднага след промените. А, и когато с, самолета наближаваше летището в Тирана, бях, бях безкрайно впечатлен от бомбоубежищата – брой, количеството им, брой им е огромен. Те, те са в цялата страна, включително и по брега. Бреговата ивица е много красива. И когато попитах колко са тези е, бомбоубежища, е, те казаха 700 хиляди за 3 милиона граждани. Просто е, всяко, всяко семейство на практика си имаше обежище. И защо и какво и всяко, и всяко семейство трябваше да се, е трябвало да се грижи за своето убежище и всяка седмица да предоставя преглед, доклад за състоянието на, а, убе, на бомбоубежищата. Просто това е бил един отличен начин да се проконтролира а, населението. Както казах, тоталитарните режими искат да контролират изцяло живота на човешките същества и казаното от колегата само потвърждават това. Мисля, че днес се потъпват масово човешките права, но боя се, че това ще продължи и за в бъдеще. Трябва не да се бориме срещу безнаказаността в Корея, но един от двамата преждеговорящи каза, че че наистина подобно потъпване на човешки права няма никъде по света, освен в Северна Корея. Радвам се, че все пак сте успяли да проникнете в страната, въпреки ужасните заключения, с които се връщате, но все пак има някаква надежда, че в бъдеще някога това население ще може да живее достоен живот. Всички, включително и е, хората с увреждания, които може би в тази страна нямат и право да, на живот. Защото, както правилно казахте, е, тоталитарните режими не обичат е, хора с увреждания. Те смятат, че те нямат своето място в обществото и че те са срамни за останалата част от обществото. Мисля, че обсъдихме много дълго този въпрос. Ще поканиме колегите и друг път, за да поговорят по въпроса. Ще говорим още за Северна Корея. Благодаря ви. Т.е. информация в справи ситуация. А сега минаваме към следващата точка. А, положението свързано с човешките права в Гвинея Конакри. Przypominacie Państwo, że w roku 2008 miał miejsce през 2008 година имаше преврат в Гвинея Конакри, 156 души са са загинали през 2009 година, а през 2008 и 2009 година жени и момиченца са а, били а, жертви на насилие и на изнасилване. Това, бе, това беше преди а, изборите. Господин Ламсдорф, който ръководеше делегация, за съжаление отсъства, тъй като той присъства на заседание на ОНЕ в Нью Йорк, но в неговия доклад е записано, че властите на Гвинея Конакри трябва да се опитат да създадат и демократична а, система и следващите избори ще бъдат лакмус за дейността на а, властите. В момента положението е много сложно, а, напрежението а, нараства и сега ще изслушаме е, директора за Африка. Господин председател, е, дами и господа депутати, благодаря за думата. Ще съсредоточа моето изказване върху необходимата борба с безнаказаността и изграждането на правова държава, което е основата – за защита на правата на човека. Освен това, искам да спомене и клането от 25 септември 2009 година на стадиона, което е, е символ на необходимостта да се борим с безнаказаността и липсата на правова държава. Господин Мамаду Баюбари, който почина преди около месец от раните си, две години след това клане през септември 2009 година, рани, които не бяха лекувани, е, е доказателство, че и две години след това клане продължават да умират жертви. Фактите, ще ги припомня накратко, са следните. На 20 септември е, представители на милицията и военните е, изколват 126 души, граждани и представители на обществото, на и представители на ГДХ, Организация за защита на човешките права, до ден днешен казва, че не е раздадена справедливост, че авторите на кланетата продължават да вземат отговорни постове. тогава представителите на европейските държави имаха много сериозна реакция за решаването на кризата в, Ги... в Гвинея. И смятам, че тяхното действие сега може да помогне на жителите на страната да извършат реформи, да създадат една независима съдебна система, която да рехабилитира жертвите на режима на Секуто Рей на клането от септември 2009 година. Тази организация ГДХ с важната подкрепа на делегацията на Европейския съюз в Гвинея се ангажира да защищава жертвите, има много от семейства на жертви, които са завели дело. За момента обаче разследването стои на едно място и за сега, като че ли тези престъпления нямат извършител. Човек отстрани може да се очуди как е възможна подобна безнаказаност. И трябва да ви кажа, че борбата с тази безнаказаност не трябва да е само лозунг. Ние сме твърдо убедени, че авторите, извършителите на нарушенията на човешките права пречат на реформите и е, те сами си гарантират своята безнаказаност, те е, играят ролята на фактори на нестабилност е, и е, трябва по някакъв начин да се прекрати този порочен кръг, е, да се попречи на бумеранг, да се връща обратно в техните ръце. Надяваме се, че ще бъдат прияти важни законодателни мерки, които да подкрепят политиката на реформи в Гвинея. ГДХ кой настоява за осъждане на авторите на кланетата, защото това ще има символично значение за целия африкански континент да се покаже, че Африка е способна да съди палачите си без е, да си да отмъщава сляпо и е, подобно предизвикателство ще има и в Сенегал, и в Чад, е, при, при осъждането на бившите е, диктатори. Това е изключително важно за цяла Африка, която се съмнява в е, ефикасността на Международния наказателен съд. И именно за това нашите организатори се опитват положително да се допълват, да проверят волята и способността на гвинейските власти да съдят най-тежките престъпления и нарушителите на човешките права, за да а, не се налага на ново международния наказателен съд да а, поема дела в а, Африка и да се твърди, че това обрича жертвите на мълчание. От друга страна, не трябва да има безнаказано, защото иначе Международният наказателен съд <coughs> ще трябва да се намеси за престъпление, за които има компетентност. Господа и дами депутати, приемайки резолюция, говорейки пред медиите, повдигайки въпроса пред гвинейските власти и в международен мащаб ще помогнете на Гвинея да даде живот на прохождащата демокрация, да а, навлезе в един процес на помирение, възмездие и правосъдие. А, мисля, че това е крайно необходимо с новия президент на страната. Това трябва да се съпровожда с освобождаване на словото, признаване на жертвите и гаранции, че тежките нарушения на човешките права, извършени от всички режими от независимостта до сега, няма да бъдат увековечени и да, да бъдат а, някак признати. И затова е много важно да има един конкретен мандат редом с политическата и техническата помощ, за да може в този процес на поморение да излезе наяве истината, справедливостта и за да се постигне истинско, реално помирение. Защото за да се обърне една страница, трябва да бъде първо прочетена. За това очакваме, господа и дами депутати, да се присъедините към усилията на делегацията на Европейския съюз Гвинея, усилията на Европейската комисия, за да ни, пом... да, да ни помогнете да а, стимулираме изграждането на правова държава в Гвинея. А, и освен това да се помисли за някакви структури, които да позволят на жертвите, на оцелелите да дойдат в Международния съд в Хага или в Брюксел, да обяснят какво очакват да видят, че се радват на вашата публична, колективна подкрепа, което ще помогне на страната да отиде отвъд този първи начален стадий на преходния период. Оставам на ваше разположение за повече подробности за процеса на помирение, за всички аспекти, свързани с правосъдието, възмездието. За сега нещата са твърде нестабилни, несигурни и има голям риск и за е, е, над, надделяване на етническия характер в обществото, което трябва на всяка цена да се избегне, защото тогава вече е, няма да става въпрос за помирение на отделни общности, а за помирение на държавата с гражданите и Защото всъщност това е, е основния залог на борбата за справедливост. Благодаря ви. Дами и господа, бих искал пана Филип Вандам. Сега ще дам думата на шефа на делегация, на ръководителя на делегацията с е, отношения с Гвинея Конакри. Благодаря, господин председател, за възможността да взема думата. Мисля, че няма какво да кажем след анализа, направен от Международната федерация за човешките права. Ние сме изработили, подготвили програма за а, правна помощ за жертвите от а, клането септември 2008 година и мисля, че Европейския съюз трябва да призовава за разследването на събитията от 29 септември. А, а, Върховенството на закона е основна цел на Европейския съюз и за това ние заедно с Международната федерация за човешките права разработихме програма за правна помощ и програма за обучение е, в областта на човешките права за е, армията. Работиме по тези проблеми и на второ място искам да кажа също, че в това така твърде деликатно досие се работи с дискретни дипломатически средства, защото считаме, че тихата дипломация е много по-ефективна а, за натиск, защото смятаме, че от наша страна е една по-публична дипломация а, би могла да създаде по едни по-сложни отношения, но един по-сложен климат и да предизвика емоционални реакции. Знам, че е, Международната федерация наблюдава нещата на място, е, систематично прави преглед на състоянието на нещата. Има наистина отбелязане напредък в е, разследванията, но се надяваме, че през 2012 година истината ще ще, ще може да излезе на бял свят и да се, и да се види дали наистина хора, които все още е, заемат е, така издигнати постове, ще могат да бъдат е, е разследвани и съдени. Така че казвам от една страна, ние упражняваме е, тиха дипломация, от друга страна Международния наказателен е, трибунал следи а, е, нещата и се опитва да разбере дали е липса на капацитет е, или липса на воля, а, не постигането на резултати до сега. Очевидно друг няма желаещи да вземат думата. Мисля, че две години след клането на 29 септември и една година след избора на президента, който по това време беше противник на диктатура, диктатора, все още нещата не са напреднали достатъчно. Все още е, извършителите на тези злодеяния не са е, не, не, не, не, са, не са съдени. Може би първите крачки вече са направени и се надяваме, че някой ден, може би, извършителите ще бъдат изправени пред Международния трибунал в Хага и това ще бъде само едно доказателство, че съществува международно правосъдие. И тогава в страната, може би, ще може да започне един открит демократичен дебат. Нашата подкомисия подкрепя всички предприяти мерки, които ще доведат до а, търсене на вина от извършителите. Господин Ван Нам, искате ли да вземете думата? Моля ви, вземете думата. Благодаря ви. Исках само да допълна вашето заключение, господин председател. А, лица, лицата, които са цитирани в, между, в а, доклада, както казахте, все, все още за, заемат а, постове така на високи постове, но от друга страна а, към Европейския съюз и различните администрации не контактуват с тези хора. Т.е. докато те заемат тези постове, ние няма да. Ние не, не ги признаваме на практика. Ние, ние не признаваме постовете, които те заемат. И доколкото разбрах, Стая, е, вие посочихте, че процесът е бавен и че не е постигнат много голям напредък, но трябва да кажа, че от встъпването в длъжност на президента може да се каже, че въпреки някои е, така грешки все още. въпреки това има известен напредък. На 27 септември армията по време на демонстрациите остана в казармите и, е, и нямаше подобни сблъсъци. Въобще напрежението беше много по-малко, отколкото в миналото. Е, така че е, мисля, че има известен е, напредък, е, е, що се касае до положението и гарантирането от правата на човека в страната. Е, благодаря, казва председателя. Бих искал да благодаря на а, колегите, които се изказаха и в заключение трябва да кажа, че днес обсъдихме много, много теми, които обаче имаха е, винаги нещо общо. Говорихме за е, пап Папуазия, Гвинея, Конакри, Египет, Бирма и други страни, Северна Корея, но във всички тези страни общото обединяващото е потъпването на човешките права. И с изключение на Северна Корея, мисля, че останалите страни можем да кажем, че има някакъв, отбелязан някакъв напредък, има някакво так, развитие по посока на а, правосъдието, на справедливостта и опит да бъде оценено обективно миналото. Мисля, че това е обединяващият фактор между а, обсъдените от нас проблеми. Говорихме за различни страни, различни региони, но в крайна сметка е, проблемите понякога и често са едни и същи. Е, искам да ви благодаря за търпението, за присъствието, благодаря членовете на секретарията, благодаря на госпожа Гомеш, която твърдо издържа до края, участва във всички обсъждания и благодаря на преводачите въпреки техническите проблеми, които имахме. Следващото заседание ще се а, състои, ще, ще бъде на 5 декември.